Следващата точка в дневния ред е устен въпрос към съвета и комисията за прилагането на директивата за услугите. Тъй като започваме с нови участници в дебата, искам да ви напомня, че сме много притеснени от времето и затова ви призовавам да спазвате регламента за изказване. Давам думата на господин Харбър като автор на въпроса за 5 минути. Госпожо председател, за мен е привилегия да говоря за първи път в пленарна зала след избирането ми за председател на Комисията по вътрешния пазар. И като представител на всички политически е, групи и координатори искам да кажа, че изключително много се радвам, че има толкова много депутати в залата, за да ме подкрепят в този дебат. Смятам, че всички в Европейския парламент много добре знаят каква е значението на директивата за услугите в, от, в, на вътрешния пазар, където услугите са близо 70% от економиката, особено в момент, в който освобождаването на пазара от решаващо значение във връзка с кризата. Има много нови е, характеристики, много нови мерки, така че тази директива не е нещо стандартно и нейното правилно и добро прилагане е от решаващо значение. За да стане това ефективно, трябва държавите членки да премахнат бариерите пред бизнеса и да, в, и да премахнат мерките в тяхното национално законодателство, които дискриминира срещу дружества, предоставящи услуги, които искат да работят на тяхна територия. А повярвайте ми, има хиляди, стотици а, законодателни актове в различни държави членки, които трябва да се изменят в резултат на предложението за а, тази директива. И ако държавите не работят, ако не се захванат с това всички държави членки, тогава дискриминацията ще остане и границите ще останат. Искам да благодаря на комисията за нейната водеща роля в управлението и координирането на цялостния процес на транспониране на законодателството в държавите членки. Искам да благодаря и на съвета, и на следващите председателства на съвета, и на председателствата на съвета, които водеха работата от началото по тази директива. И искам да кажа най- специално на госпожа Сесилия Малмстрем за е, колко впечатлен беше нашата комисия от начина по който работи Швеция в тази област. Те действително дават отличен пример на всички останали страни. Е, с е, начина по който изключително прецизно работят на всички нива на властите в е, своята страна, за да може директивата да се прилага добре. Нашият устен въпрос тази вечер се обръща към е, това, кои са най-важните елементи, които трябва да се въведат възможно най-скоро. Държавите членки преминават през процес на преглед. Транспонирането от 28 септември е началото на процеса на махване на препятствията. Сега започва изготвянето на списъците на предложения на, на текстове, извинете, е, които трябва да се изготвят от държавите членки, в които има дискриминационни мерки. И е, държавите членки трябва да разглеждат предложенията, е, които се правят от останалите държави членки. Така че искаме да разберем как смята комисията да работи в тази връзка и искаме да чуем подкрепата на съвета за този процес. И искаме да бъдем уверени, че този процес няма да протече при закрити врата, защото и потребителите, и бизнеса, и гражданите искат да видят как тече всичко това. искаме и ние да разполагаме с списъка на е, правните текстове, които държавите членки настояват да запазят. Второ, достъпа до процедурите чрез електронни технологии. Е, отново това е едно новаторско предложение е, в транспонирането на директивите. Държавите членки са задължени да дадат тази информация и да дадат достъп на дружествата до тези електронни системи, за да могат е, да осъществяват е, своята економическа дейност. Това е съдържанието на нашия въпрос. И очакваме също така и госпожа Фереро Валнер да ни дойде а, е, отговор в тази област, която на практика не, не е в а, нейната област на работа. Нека е, да изпратим и своите най-добри благопожелания на комисар Макриви. При всички положения трябва да се е, оказва натиск върху всички държави членки за транспониране на тази директива. А на госпожа Малскър искам да кажа, че бяхме разочаровани, че през септември се че бе че е, бе заявено, че в някои държави членки политическата воля за пълно приложение на директивата не е довела до съответните действия. Искаме директивата да, задейств... да се задейства и то сега. Благодаря, господин Харба. Радваме се, че сте в пленарната зала в е, новата ви роля. Първо, госпожа Малстром има думата от името на съвета. Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря и на комисията за вътрешен пазар за това, че инициира този много важен дебат. Свободното движение на услугите е един от основните стълбове е, на вътрешния пазар и осигурява до 70% от заедостта в Европейския съюз. Това е един много динамичен сектор, който играе огромна роля за економическия ръст в Европейския съюз. Но Независимо от това, свободата на движение на услугите все още не е такава, каквато бихме желали да бъде. Остава все още да направим много по отношение на облегчаването на трансграничното движение, на трансграничното ни обмен на услуги. И трябва да кажа от, пред, от името на председателството, че става дума за редица въпроси от една страна за преглед на законодателството, за свобода на установяването в това отношение. Държавите членки трябва да изпълнят изискванията, да не допускат никаква дискриминация и да се стремят към е, съразмерност е, на действията. Ако това е, се постигне, тогава Сектора на услугите ще бъде обременен с много по-малко административни тежести. Това би трябвало да стане до 31 декември 2009 година. По отношение на информацията става дума за редица правомощия, свързани с предоставянето и ползването на данни. Цялата тази система за обмен на информация е свързана естествено и с е, лицензиране. Следващата седмица в Малмио ще се осъществи среща на министри именно по темата електронно управление и публична администрация. Освен това ще се организират е, редица семинари с практическа насоченост е, в тази област – Въпросът за езика е много важен. Дадена информация може да бъде предоставена на друг език, не на официалния език на една от държавите членки. Затова е необходимо информацията да се предоставя на няколко езика, да се предвидят няколко езикови версии е, и по този начин е, информацията ще бъде е, по-лесно достъпна за повече държави членки. Надявам се, че всяка държава член ще гарантира, че ще спази срока за прилагане на е, директивата и преди това за транспониране на директивата. Директивата за услугите е всеобхватна и за това е особено важна това е нещо, което държа да подчертая. Налице са структури, които трябва да се използват по-ефикасно и същевременно да се модернизира администрацията. Би трябвало да потърсим решения за едно максимално прилагане на директивата и за да могат държавите членки да изпълнят своите задължения. Важно е да се изградат е, съвместните точки е, или центрове за контакти и те да започнат да действат. Важен е въпросът за диалога между групите по интереси. Важно е този диалог да се осъществява, групите по интереси да е, се разбират. Така че този диалог е от централно значение. Е, в преговорите вече участваха редица групи по интереси. Те са включени и в е, една голяма мрежа. Много страни е, дадоха своите предложения за включването на различни групи по интереси. Госпожо председател, благодаря ви за това, че Европейският парламент е, е, проявява толкова много активност по отношение не само на приемането на директивата, но и по отношение на прилагането на директивата. Мога само да ви обещая, че ние ще упражняваме контрол върху държавите членки, така че те да транспонират и да прилагат в пълна степен тази директива. Това е особено важно именно в условията на економическа криза. Директивата ще бъде един много важен инструмент, който ще ни помогне отново да достигнем до периода на економически растеж. Благодаря. Госпожо комисар, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми, уважаемо председателство, господин Харбар, искам да благодаря на Европейския парламент за навременния устен въпрос, особено от името на колегата ми Чарли Макриви по, по изпълнението на директивата за услугите. Няколко месеца преди срока е, е момента е подходящ да видим докъде сме стигнали. Директивата за услугите е една от най-важните инициативи, през пос... от последните години. Тя има сериозен потенциал за премахване на пречките пред търговията и да модернизира обществената администрация. Доброто изпълнение е много наложително в сегашния контекст – Знаем това много добре. Знаем, че Европейския парламент и Комисията по вътрешен пазар не само изиграха важна роля в това приемането и да стане възможно. Комисията оценява вашия интерес и желание да следите дейността по изпълнението. Комисията е поела ангажимент да улесни процеса на изпълнение. Ние приемаме на сериозно исканията на държавите членки за техническа помощ и сме насочили специални усилия. Проведени са повече от 80 двустранни срещи с, държави членки и са се срещали множество експертни групи в, в Брюксел. Комисията не може да осъществява цялата дейност по изпълнението. Това е дейност на държавите членки. И е, изпълнението е действително трудна задача. Трудна, защото тя предполага осъществяване на няколко мащабни проекта като създаването на единни точки за контакт и приемането на подзаконови актове, свързани с приложението. Също така е необходима интензивна координация между всички нива на администрацията националната, регионалното и местното ниво. И така, докъде са стигнали нещата и ще изпълнят ли държавите членки своите ангажименти. Малко повече от половината са в състояние да а, започнат да прилагат директивата в края на 2009, началото на 2010 година. Някои държави членки може, може и да се забавят. Това не е особено удовлетворително, особено когато фирмите и гражданите искат да упражнят своите права. Ситуацията не е необичайна в сравнение с други директиви за вътрешния пазар. Тя е, е дава известен повод за тревога. Следва обаче да отчитаме, че е, по-голяма степен, отколкото други директиви, държавите членки трябваше да решат множество трудни задачи от практически характер. Като имаме предвид резултата, който искаме да постигнем в началото на следващата година, това не е толкова зле. Нека сега да отговоря по-подробно на вашия въпрос. Почти всички държави членки са приключили процеса на аналитичен преглед на националното законодателство. Някои продължават да работят по него. Степента, до която аналитичният преглед спомогна за ефективно транспониране на директивата, е малко трудно за да, му, да бъде дадена оценка. Срока за транспониране още не е изтекал и държавите членки все още не са представили законодателните промени на комисията. Ясно е обаче, че един амбициозен и прецизен процес на аналитичен преглед е задължителен, за да се осигури е, съответната транспозиционна дейна. Това е особено важно за конкурентоспособността на сектора на услугите. Що се отнася до е, точките за един, до едините точки за контакт? Държавите членки ще имат е, такива решения до края на 2009 година. Те може да не са съвършени, но трябва да бъдат а, но те трябва да бъдат създадени. Държавите членки трябва да изградят такива центрове, които да станат центрове за електронно управление. Комисията е съгласна с необходимостта от предоставяне на допълнителна информация и процедури, като например свързани с правата на работниците и данъчното облагане. Потребителите и фирмите трябва да са наясно с приложимите правила, но това не е задължително по директивата. Ние очакваме, господин председател, точките за контакт да, да могат да предоставят такава информация. Някои държави членки вече планират това. Що се отнася до изпълнението на директивата в областта на социалните услуги, до степента, до която те влизат в обхвата на директивата, това като че ли не създава особени проблеми. Директивата предвижда механизми, които осигуряват отчитането на спецификата на тези разпоредби. Мисля, че заинтересованите лица изиграха много важна роля в процеса на изпълнение. Следим усилията на държавите членки ще се постараем заинтересованите лица да бъдат консултирани до година в хода на оценката на резултатите от изпълнението. С други думи, трябва да намерим метод така, щото тази консултация да бъде целенасочена и да има конкретен характер. Накрая, господин председател, много държави членки проведаха открита консултация по проекто правилността за изпълнение. Някои държави членки проведоха редовни проучвания. Много е важно да бъдем реалисти и честни на този етап от процеса. Все още предстои много работа в областта на изпълнението. Държавите членки, които изостават, трябва да положат допълнителни условия усилия. Аз продължавам да съм оптимист, но не трябва да ослабваме усилията си. Благодаря ви много, госпожо комисар. Междувременно аз поех председателството на заседанието. Ще водя на унгарски. Благодаря, госпожо комисар, за разясненията. Сега ще дадем думата на отделните оратори. Първо господин Шваб от името на ЕНП. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, колеги, това, което чухме от съвета и от комисията е окоръжаващо. Европа участва в глобалната конкуренция и в рамките на тази конкуренция трябва да се позиционират и нашите услуги – ние в парламента дадохме нашият немалък принос за приемането на директивата за услугите. Затова бе добре това да чуем, че чашата е наполовина пълна, съответно наполовина праза, празна. Госпожа Малмстръм каза, че парламента е изиграл една важна роля и ние смятаме и за в бъдеще да играем една много важна роля в това отношение. По отношение на прегледа, по отношение на контрола върху държавите членки, ще можете ли до края на тази година да осъществите амбициозния план за преглед на постигнатото от страните по отношение на транспонирането на директивата. Какво възнамерявате да направите наистина колкото е възможно по-бързо през следващите месеци, така че директивата да започне да се изпълнява в пълна степен през, до края на следващата година. И това, което е важно за нас е при какви условия, с каква степен на прозрачност ще се извършва ефективен контрол върху услугите и предоставящите услуги предприятия. Това е нещо много важно и в бъдеще ние ще следим също много внимателно какво се прави. Надяваме се, е, че и при е, евентуално сезиране на съда, съда отново, както винаги до сега е правил, ще интерпретира текстовете на договора и е, във връзка с е, директивата за услуги в полза на гражданите, защото всичко това наистина е замислено да обслужва гражданите. Услугите би трябвало да са облегчени до максимум, да бъдат е, много опростени. Процедурите би трябвало да бъдат много лесно достъпни за всички, включително и електронните процедури и така наречените единни центрове. А да не изграждаме отново китайска стена. Е, която да пречи на гражданите и на предоставящите услуги. И един последен въпрос, е, който винаги сме засягали във връзка с информационната система тук в парламента. Администрацията в държавите членки би трябвало също да подходят по един много рационален, по един разумен начин към изграждането на и включването в тази информационна система. Наистина много се надявам, че до 31 декември, така както е предвидено в текста на директивата, тя ще бъде приложена. Благодаря ви, Андреас Шваб, казва председателят. Вие е, използвахте изцяло времето а, си, но иначе щяхте да зададете въпрос. Можехте да го зададете с синята карта. Госпожа Гебхарт, от името на социалисти и демократи. Господин председател, благодаря ви. Много се радвам, че обсъждаме тази въпрос днес. Европейския парламент е, не само изигра една много съществена роля, той е, предложи и осъществи един съществен компромис е, във връзка с директивата за услугите. Този компромис е свързан с гарантирането на правото на труд и с предоставянето на услуги от общностен интерес. Ето това беше всъщност фундамента върху който се изгради директивата за услугите. Все още не съм получила отговор обаче на въпросите, които ние зададохме. Което според мен наистина е достойно за съжаление. Има държави членки, които използват прилагането на директивата за услугите, за да торпедират баланса, който ние установихме като законодател. Торпедират директивата, защото не спазват изискванията по отношение на правата на работниците и служителите. В някои държави е, има дефиниции, е, извадени от директивата, които се транспонират в националното законодателство в е, е, нова езикова версия, така че текста и е, е и полето на действие на съответната разпоредба се стеснява. Е, комисията в това отношение не изигра ролята, която очаквахме от нея, тъй като тя не посочи на тези държави грешките, които те извършват. Затова е изключително необходимо да създадем една правна рамка за услугите, която да включва в пълна степен и е, социалните права, и правата на работещите доколко държавите членки при прилагането на директивата са включили и синдикатите, и други организации, неправителствени организации, които имат отношение към правото на труд и социалните права. Юрген Кройц има думата сега. Госпожи и господа, както е, колегата Шваб каза, е, отговора на комисията, според него е бил окоръжаващ, според мен е разочарован, е, разочароващ. 50% всъщност от е, задачите, свързани с директивата за услугите, все още не са изпълнени. Като помисля за Германия, трябва да ви кажа, че федералните провинции в момента би трябвало да прилагат директивата и да я транспонират. В моята федерална провинция Райнанд-Файц на 12 септември директивата мина на второ четене в провинциалния парламент в Лантага. И положението в останалите федерални провинции не е много по-добро. Член 13 алинея 2 предвижда процедура за лицензиране или за издаване на разрешителни и облегчаване на тази процедура отстраняване на формалните изисквания, доколкото това е възможно. Но точно това като че ли не се случва когато говорим и за езика, и за езиковите версии, и за езиковите компетенции, би трябвало да помислим естествено за това, че цялата администрация трябва да разбира текста. Нека да помислим сега, кои са държавите членки, които все още са в началото на процеса, които все още се бавят. И бихме могли да наложим нещо като мораториум за тези държави. От 1 януари е, следващата година директивата би трябвало вече да е транспонирана и да започне прилагането и ако това не стане, това ще бъде наистина голямо разочарование и то ще създаде много трудности. Следващият оратор е Тадел Шимански. Благодаря, дами и господа. В тази дискусия искам да задам следния въпрос. Как повлия кризата върху изпълнението на директивата? В Полша, независимо от кризата и много трудности, ние успяхме да подготвим е, законодателство за по директивата, което се основава на идеята за свобода а, на а, дейността в различни сектори. Компромисът, постигнат през 2006 година, предвижда някои области да не влязат в директивата. Сега искам да ви попитам как мислите в настоящия етап през 2006 година се смяташе, че трябва да се поработи допълнително по някои услуги от обществен интерес. И ако трябва да използвам думата, израза на госпожа комисаря за чашата, която е наполовина пълна, има ли друга чаша? Благодаря, господин Шимански. Господин Свенсън, госпожа свенсър, една минута. Благодаря, господин председател. Както бе подпи... Е, договорено през 2006 година, социалистите отеглиха искането социалния аспект да има е, превес над економическите интереси в областта на услугите. И това е нещо, което господин Харбър подчерта. Чухме от комисията, че когато има конфликти между различни пазари, е, стандарти на е, пазара на труда в различни страни, се взема предвид къде е седалището на дружеството. Комисията изготви насоки, в които се казва, че коми... Е, ком... дружество предоставящи услуги, които не изискват присъствието на постоянен представител на тази страна, страна няма нужда да имат постоянен представител, т.е. профсъюзите няма с кого да преговарят. И това всъщност служи положението в областта на трудовото право в Швеция. Необходимо е да има ясен правен протокол в договора, където се защитават профсъюзите и социалните права и те имат примат над свободата на пазара. Благодаря. Продължаваме с следващите изказвания, индивидуалните изказвания на депутатите. За две минути госпожа Орила. Благодаря ви, господин председател. Директивата за услугите ще допринесе за усъвършенстване на Европа и за довършване на онзи участък от един дълъг път, който ние се опитваме да извървим до край. Тази директива би трябвало да съгласува действията в сектора на услугите в отделните държави членки, включително и по отношение на административните процедури. Предприятията за услуги ще могат да участват по-активно в економически растеж на своите страни и на Европейския съюз, а това е особено важно, особено сега в условията на криза. На нас ни е необходима една всеобхватна стратегия. Става дума за това европейската економика да се превърне в най-конкурентно способната економика в света – това е една идея, която отдавна е залегнала в нашите документи, но това е и въпрос на е, знание, на образование и на инвестиране именно в сферата на образованието и на науката и изследванията. Така че свързвам темата директива за услугите с е, е нейното коректно прилагане и срокът за транспониране на директивата до края на 2009 година е свързан не само с процеса на ратификация и приключване на цялата законодателна процедура. Този срок е необходим, защото Европа трябва да се научи да използва по-рационално своите ресурси. Благодаря ви. Госпожа Бернадет Верньо. Господин председател, госпожо министър, госпожо комисар, скъпи колеги, от своето приемане и разгорещения дебат директивата за услугите изпадна в анонимно, само че трябва да бъдем особено бдителни във важната фаза на транспонирането. Питам се за е, член 2 на директивата, свързан с изключването на социалните услуги от е, приложното поле. Е, идеите като помощ за хора, имащи нужда от помощ. И се тревожа от това, че една, едно строго тълкуване може да включи тези услуги в директивата. Изключването на тези услуги е гаранция за гражданите, че ще се прилага социалния модел. Надявам се, че някои държави като Франция няма да използват а, транспонирането, за да либерализират социалните услуги идеята за освобождаването на социалните услуги показва, че ни трябва не само, че трябва да обръщаме внимание не само на търговските аспекти. Графиня Тун и Хоенштейн е следващата ни ораторка. Благодаря много господин председател. Изпълнението на директивата за услугите е много важно не само за европейските предприемачи, но и за потребителите. Примерът с продължителния период, който беше предоставен за приложението на директивата, посочи, че това не беше удачно и не всички държави членки ще успеят да го направят както трябва. Това означава, че имаме нужда от добра координация между институциите и държавите членки за да може директивата да се изпълни добре във всички държави членки. Е, като за това са приети препоръките от юни месец за подобряване на функционирането на вътрешния пазар. В процеса на изпълнението трябва да отидем още една стъпка напред. Ето защо доклада за е, показателите на вътрешния пазар настоява за форум по вътрешния маса, пазар, в който да влизат представители на институции, държавите членки и други заинтересовани страни, за да можем да поемем ангажимент, свързан с изпълнението на директивата и да се приеме добър правилник за изпълнението. Директивата е много важно. Искам този форум за вътрешния пазар да бъде трибуна за обмен на информация между държавите членки, фирмите и Европейския съюз. Този форум трябва да се съсредоточи върху функционирането на вътрешния пазар. Ние носим отговорност за това и нашите граждани трябва да бъдат ангажирани. Има много проблеми свързани с приложението на директивата и те бяха засегнати пространно. Имам следния въпрос. Държавите членки Търсили ли са сътрудничеството на комисията в тази област? Успяха ли да изпълнят някои от препоръките на комисията? Търси ли комисията нови начини, нови решения? Използва ли всички възможни средства комисията, за да помогне на тези страни, които изпитват проблеми? С други думи, има ли нови идеи? Благодаря. Следващият е, оратор е господин Греш от името на социалисти и демократи. Благодаря много, господин председател. Изключително а, неприятно е а, е, това, че контакта с местните власти, поне в моята вла... а, страна, показа, че много от техните представители съвсем не са наясно какво ги очаква, когато влезе в сила тази е, директива. много от тях не знаят четирите свободи, не знаят е, какво е, трябва да се прави във връзка с финансовите услуги, електронните комуникации и транспортните услуги. Изглежда, че е доста трудно администрацията да опрости своите процеси по отношение на търговията и другите лицензи. Затова е важно комисията да предприеме повече инициативи за подпомагане на местните и регионални власти. Важно е също Европейският парламент да продължи да участва в процеса и след приложението на директивата. Ако искаме приложението на директивата да отразява постигнатото в парламента. Благодаря. Благодаря. Господин Либерацки, една минута. Господин председател, благодаря много. По... В такова време на криза трябва да се опитваме да създаваме нови работни места, да увеличаваме конкурентна способността да спомагаме за намаляването на цените, т.е. да улесняваме живота на нашите потребители. Тук говорим за хора, които е, нямат нужда от е, субсидии. Говорим е, за фризьори или строители. На тях не, не са необходими субсидии, а просто възможност да си намерят работа. Ето, например, има една хлебарница, където бяха направени първо някакви какви инвестиции бяха, беше дадена подкрепа от е, местната власт, но после подкрепата бе оттеглена. Защо? Ами, защото местната асоциация на хлебарите бе настроена, настроена против новата хлебарница. Така че, е, нека да си изясним нещата, да видим кой кого подкрепя и да се погрежим директивата да се прилага добре във всички държави членки. Благодаря много, господин Либерацки. През следващите пет минути ще имате възможност за спонтанни изказвания. Междувременно вече е, много от вас се опитаха да привлекат вниманието на председателя. Аз мога да дам думата само на петима от вас. Госпожа Ханслик има думата първа. Имате я. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Съгласна съм с това, което казахте за директивата за услугите, именно, че тя е един от най-важните законодателни актове от последните години и за важността от доброто изпълнение на тази директива. По време на последния мандат и аз работих по разработването на тази директива и помня колко усилия вложихме там. Аз съм категоричен поддръжник на тази директива, когато се срещам с предприемачи, им казвам, че тя е огромна възможност за нас и економиките ни. Но тази възможност може да се реализира само ако бъде набързо и навременно приложена в държавите членки. Ето защо се присъединявам към преждеговорившите, които казаха, че директивата трябва да се изпълнява приложи на практика скоро. Аз следя с внимание изпълнението на директивата в други държави членки, в моята собствена страна Полша, където работата по нея продължава и се надявам, че окончателният крайният резултат ще бъде положителен. Благодаря. Следващият оратор госпожа Хед. Благодаря, госпожо председател. Моделът трябва да се основава на споразумение между социалните партньори. Това няма да се получи на практика, ако един от партньорите откаже да преговаря. Ето защо ние държим да се изпълни едно решение, а именно да се прилагат на практика колективните споразумения. Те трябва да се осъществяват в съответствие с националното законодателство. Приложението на директивата в Швеция доведе до дебат за това дали е възможно да се налагат условия върху доставчици на услуги. Въпросът ми е директивата пречи ли на страната приемник да налага условия свързани с воденето на преговори. Благодаря. Госпожа Фиго Ирейдо е, е следващият ни оратор. Благодаря, господин председател. В никакъв случай не бива да забравяме сериозните подобрения, които директивата за либерализация на услугите ще доведе, ще има положителен ефект именно в условията на криза. Това е особено важно. Социалните права, правата на работниците в никакъв случай не бива да се окастрят. Това естествено се отнася в пълна сила и до сектора на услугите. Там не бива да се допуска намаляване на обсетга, на обхвата на правата на работниците и социалните им права не бива и да допускаме е, директивата за услугите да бъде от полза единствено за определени групи в най-богатите страни на Европейския съюз. Тя би трябвало да доведе до положителен резултат във всички държави членки. Социалното въздействие от прилагането на директивата е на първо място за нас. Господин Силис. Благодаря много. Мисля, е, че трябва да благодарим на председателя на Комисията по вътрешния пазар за това, че повдигна този изключително важен проблем, свързан с приложението на директивата за услугите. В е, контекста на економическа криза не трябва да допускаме кризата да бъде с кризата да се злоупотребява и да се въвеждат протекционистски мерки. В по-широк план е, търговията и услугите могат да бъдат двигателя на економическото възстановяване. Ирландия разви економическите си дейност добре е, благодарение на международната търговия. И вътрешния пазар помага изключително много. Отварянето на границите не е, до, не е довело до каквито е да било отрицателни последици за вътрешните доставчици на услуги. Напротив, е, то доведе само до по-добра конкуренция. Така че е, и също така се радвам, че някой каза нещо добро за ирландския комисар Чарли Макриви, макар и от различна политическа група. Благодаря много, госпожа Андрес. Благодаря, господин председател. Говорим за директивата за услугите Тя би трябвало да реализира четвъртата основна свобода, свободата на движение на услугите в Европейския съюз. Поставили сме срок за прилагане на директивата и за премахване на пречките при прилагането и така че сега искаме да знаем докъде сме стигнали. Можем ли да постигнем една по-пълна хармонизация чрез директивата? Това е въпросът ми към комисията. Можем ли да предприемем нещо повече, за да ускорим именно целият процес по прилагане на една толкова важна директива. Важна и от гледна точка на социалните права и на правата на работещите. Благодаря ви. Приключваме с спонтанните изказвания. Давам думата на госпожа Малстрем, за да може да отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря, че повдигнате този важен въпрос. Има съгласие по това, че трябва да се приложи на практика максимално бързо тази важна директива. Шведското председателство полага всички усилия процеса да премине гладко и безпроблемно. Проведахме различни дискусии в различни конфигурации на съвета, проведахме семинари и въпросът е в дневния ред. Остават още два месеца, по-скоро месец и половина и въпросът за това кой изостава може и да промени своето съдържание. Целта на нас и на комисията е всички страни да са приложили директивата до 28 декември. Може да има някои забавяния, но знаем, че всички страни работят бързо. Надяваме се, разбира се, че а, точките за контакт ще функционират добре. Сега те още не функционират. Целта е те да бъдат те да улесняват потребителите, да предоставят необходимата информация и за потребителите, и за доставщите на услугите. Държавите членки взаимодействаха с комисията, за да се за да може да се предлага една брошурка на всички езици, предоставяща информация за потребителите. Много държави членки предприемат мерки от своя страна за предоставяне на информация. Има също така споразумение за едно лого, което дава възможност за навигиране в вебсайтовете. Информацията за трудовоправните въпроси може би няма да се предоставят в точките за контакт. Директивата не включва трудовоправни въпроси и въпросът зададен от шведската ми колега е въпрос, който засяга Швеция а, и а, няма отношение към днешния дебат. Директивата за услугите е много важна. Тя ще улесни свободното движение, доставчите на услуги, ще има полза за инвестициите, растежа, работните места и за гражданите. Гражданите очакват от нас тя да влезе в сила и да започне да се изпълнява максимално бързо, защото ще улесни живота им. Ето защо наша отговорност е да направим всичко възможно. Искам да благодаря на парламента не само за това, че гласуваха директивата, а, за това, че осъществиха контролни функции, оказваха натиск върху съвета и комисията. Остават обаче някои проблеми и се надявам, че този дебат ще бъде подновен до година по време на Испанското председателство, но комисията ще продължи да следи въпроса отблизо. Благодаря. Благодаря, госпожо Малстром. Сега искам да дам думата на госпожа Бенита Фереро Валтнер за 5 минути, за да отговори на въпросите. Благодаря много, господин председател. Уважаеми депутати, както казах и по-рано, обсъдили сме всички въпроси, които се отнасят до всички различни идеи от социално или друго естество. Мисля, че няма какво да подновяваме тази дискусия сега. Но при всички положения очите ни са бър... погледните ни са бърнати към държавите членки, за да видим как провеждат прилагането на това законодателство в национален план и повечето държави членки до края на годината се очаква да приключат транспонирането на директивата или е, най-късно в началото на следващата година. В повечето страни вече е, до, до тогава се очаква да са на лице е, точките за контакт и да започнат да работят. Има обаче някои забавения по отношение на правната рамка. Що се отнася за, до процеса за, на преразглеждане, някои от държавите членки използваха е, преразглеждането като повод да опростят голяма част от своето законодателство. В други държави членки пък и са въведени само няколко изменения. Количеството на измененията зависи от различни фактори. От е, съществуващата правна рамка, от организацията на държавите членки, например в федералните държави е доста по-трудно да се е, направи това. Е, също така, всичко това зависи от политическата воля на държавите членки да простят е, правото и процедурите. Моят колега Чарли Макриви многократно призова държавите членки да обърнат внимание на значението е, на процеса на приложение на тази директива и да е много внимателно проследи как тече този процес. Как тече този процес бяха проведени над 80 двустранни срещи с всички държави и членки и над 30 пъти се срещнаха е, групи експерти от различните държави членки в Брюксел. Така че много активно работихме по този въпрос, ще продължим да работим все така активно и ще продължим да предоставяме техническа помощ, ако това се изисква от държавите членки. Но в крайна сметка именно държавите членки трябва а, да свършат основната работа по а, транспонирането и предоставянето на ресурси. Следващата година се очаква процеса на взаимна оценка, предвидена от директивата да бъде е, използван и ще се провери дали се използва ефективно. Трябва да се оцени качеството на законодателство, да се наблюдава а, как функционират точките, точките за контакт и да се съберат мненията на потребителите и на дружествата. Може да се наложи да прибегнем и други механизми за правоприлагане, включително и до процедури по неизпълнение, но се надяваме, че няма да се стигне до това. Малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. И това е отчетено и в директивата за услугите. Директивата за услугите ще е добра за всички дружества, но особено добра ще е тя за малките и средни предприятия, защото именно те в момента провеждат много по-малко дейност в чужбина поради сложните процедури е, за установяване на дейност в чужбина. Доколкото е известно на комисията, няма държава членки, която, членка, която използва приложението на директивата за услугите, за да намали правата на работниците. Правата на работниците не са предмет на директивата за услугите. Това е и като резултат на практически и политически компромис, е, постигнати в парламента и в съвета. И накрая, господин председател, Европейския парламент, искам да повторя това, е един от ключовите партньори за създаването на директивата за услугите. И Европейската комисия смята, че е изключително важно Европейски парламент да е информиран за процеса на приложение. И както казах по-рано, това ще остане едно това ще е едно от най-важните действия, които можем да предприемем за добър вътрешен пазар и създаване на заедост. Така че смятам, че като се има предвид настоящата криза, приложението е от решаващо значение. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, казва председателят. С това приключваме разискването по устния въпрос. Преминаваме сега към следващия устен въпрос. Съвместно планиране на изследователската дейност за борба с невродегенеративните заболявания, предимно болестта на Алцхаймер.